Every... Добър ден, колеги! Добре дошли на нашето първо заседание. Ако не съм видяла някого, искам да ви поздравя най-сърдечно за новата година. Мисля, че това ще е важна година за всички. Ние имаме доста работа, която трябва да свършим и се надяваме да свършим максимално много работа. Сега по дневния ред бих желала да ви информирам, че подредбата за гласуването утре леко ще бъде подредена. Доклада Далтън за по-добро прилагане и модернизиране за законодателството за защита на потребителите ще бъде разгледано като първа точка. След това ще се гласува доклада Карансова за гражданската отговорност и след това доклада за програмата за единия пазар. И после вече ще следваме така дневния ред, както е предложен. Ако нямате възражения, не виждам такива, то можем да приемем дневния ред с тези малки изменения. Имаме няколко съобщения. Както знаете, това заседание ще се излъчва по интернет сме го обявили в самия дневен ред. Сега приемане на протоколите от предходните заседания, по-специално от заседанията на 21 и 22 ноември и заседанията от 6 декември. Надявам се че нямате коментари и възражения. Не виждам. С това можем да приемем протоколите. И с това преминаваме към по-нататък по дневния ред. Става въпрос за а, преговорите по а, досието за авторските права. Катрин, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, за това, че ми предоставяте тази възможност да ви информирам относно хода на триалозите. последната среща ще беше предвидено тази вечер, но всъщност беше отменена срещата. Това се дължи на румънското председателство, тъй като те нямат мандат. Повечето от вас следят тези преговори. Искам да ви кажа, госпожо председател, че в, моите, през моите 20 години аз не съм а, така виждала подобни а, трилози. А, а, след последния път а, ние разглеждахме един текст, който не беше а, официален, не беше формален текст. А, и това е малко странно, че на заседание на а, докладчиците в Снянка а, ние трябваше да разгледаме някакъв текст, но ние не получихме официален такъв. А, и нашата комисия, разбира се, всъщност не беше допитана, не бяхме контактирани по официален ред и, и смятаме, че до края на нашия мандат не надявам да се променят нещата. Сега ние, разбира се, сме заинтересувани от определени разпоредби. За съжаление, те не се развиват в правилната посока, както ние бихме желали. Например, член 11 е, също е доста така спорна е, разпоредба. Е, към момента не смятам, че сме постигнали някакъв напредък от последния ми доклад пред вас. И това е явно манера, по който нали, се водят преговорите. Ако ми позволите така да споделя нещо, че във връзка с тристранните срещи, мисля, че всяка такава среща трябва да бъде председателствена от докладчика. В случая това беше докладчика от с Комисията по правни въпроси и е важно наистина ясно да се приемат правила за следващия парламент, как ще се провеждат именно тези тристранни срещи, е, съобразно а, е, структурата на комисиите, може би е, съответно председателите, заместник-председателите трябва така да бъдат информирани, да бъдат обучени, за да не се стига до такива ситуации. И още един друг аспект, на който искам да се спра ако ние действително желаем да се създаде и реализира цифровия единен пазар на практика, то не бива да се стига до такива ситуации, както в момента по преговорите. А именно, за да Разбира се, тук става въпрос да се приемат инструменти и средства за забрана, които може би ще имат своето отражение върху бъдещите поколения. Трябва да бъдем много внимателни и наистина трябва да бъдем много внимателни, когато се подготвяме за триалозите. в края на този месец. Аз ще приключа работата си тук, тъй като преминавам на друга служба. Благодаря за сътрудничеството на всички вас. Както казах, аз от 20 години работя тук и тук в тази комисия от 10 години така че, надявам се, моят опит да бил полезен и, както казах, наистина трябва да имаме а, ясни правила за провеждането на преговорите, наистина, за да а, постигнем резултатите, които сме се заложили и в случая, разбира се, това въжи и за досието за авторското право. Това е всичко от мен, госпожо председател. Благодаря, Катрин. Да, това ще е последното или едно от последните ви заседания, така че аз лично искам да ви благодаря за всичко, което сте направила до момента. Благодаря ви най-сърдечно. Е, Джулия, uh, Джулия, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Катлин, Катрин, която наистина много решително защитаваше нашата позиция по тези преговори и ние се надявахме ние да приключим преговорите с Катрин не знам дали това ще е възможно. Надяваме се преди края на мандата да бъде насрочена друга тристранна среща, за да гарантираме по този начин нашата комисия също да бъде представена на ниво Европейски парламент, защото това е много важно. Именно нашите правомощия не би следвало да бъдат нарушавани. So on, on uh, the fact of there, if there will be another trialogue, it depends. По въпроса дали ще има насрочен на следваща тристранна среща ще зависи от съвета, разбира се. И а, групата на социалистите трябва също да номинират някого. Така че, Катрин, твоето, твоята липса ще бъде много голяма и не знам как ще запълним твоето отсъствие. Сега, колеги, аз предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно предоставена информация относно а, повече а, помощ и информация за интернет посредническите услуги за а, предприемачи. Тук що ми казаха, че тази точка е преместена на края. Всъщност следващата точка е точка 5 удължаване на преходния период за използване на електронни данни и тяхното обработване в Европейския митнически кодекс. Имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Имахме на среща относно това досие, относно модернизиране на митническия кодекс. На 11 декември в Страсбург беше проведена тази среща по време на австрийското председателството. За съжаление и комисията и съвета показаха негъвкава позиция относно датата именно. И затова парламента настояваше на датите 2023 година. Това е нашата позиция. Нито комисията, нито нито комисията, нито съвета показаха гъвкавост. Те настояват на тяхната дата, именно 2025 година, като се позоваха на обхвата на предложението. Като предлагат това удължаване, именно за да може системата да бъде интегрирана в националната система не успяхме да постигнем споразумение. Въпреки това продължавам да бъда оптимист, защото все пак успяхме в Страсбург да обменим нашите виждания по един прозрачен начин и имаме доверие, че и парламента, комисията и съвета ще разберат на следващата тристранна среща по-добре. Тази седмица в сряда ще бъде следващата тристранна среща и се надявам всички заинтересовани страни да участват и аз ще напиша, направя всичко възможно по силите ми да се намери решение и да се се постигне споразумение по време на румънското председателство. Благодаря ви. Да, и аз ви благодаря, казва председателската и ви желая много успех. Последващата точка. Договори за доставяне на цифрово съдържание. Обаче не виждам докладчика от нашата комисия. Ако няма някой друг, който желая да се изкаже от нейно име, ще преминем последващото досие. Всъщност правилата и процедурите ще се съвмест... съвместимо ще се преместят за утре. В такъв случай а, ние приключихме тези а, отчети за тристанните срещи и сега можем да преминем към досието за Центъра за промишлени, технологични а, и а, правомощия а, за, в рамките на киберсигурността. Докладчика не може да присъства, така че ме помоли аз от негово име да се изкаже. Така че ще кажа позицията на господин Кол. 14 компромисни изменения са внесени възоснова на а, измененията, внесени по а, проекта за решение. И тези изменения бяха разгледани на техническото заседание. Няма големи политически а, възражения. Искам да благодаря на целия екип, на докладчиците в Сянка, както и на секретарията за отличното сътрудничество и подкрепа. Кои са компромисните изменения? Първо, създаването на такъв център и такава мрежа за киберсигурност на европейско ниво. Важно е Европейския съюз да се превърне в глобален а, лидер по тези въпроси. По този начин ние ще увеличим конкурентоспособността на, на предприемачите, които работят в тази сел, а, сфера. Нашата цел е да постигнем баланс в представянето на сектора и на комисията. Целта е за да, да се създаде и предложи състав, който е балансиран в управителния съвет. А също така трябва да се заложат обучение и осведомителни кампании. Би следвало този център, комисията да поеме разходите, когато става въпрос за киберсигурността и киберотбраната. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. От името на НП е госпожа Форми. Всъщност тя отсъства. Има ли някой, който желая да вземе думата? Андрея, да, благодаря. Госпожо председател, госпожа Коби е в Италия. Тя не може да присъства и ме помоля от нейно име да представя някои въпроси. Първо, 235 изменения са внесени. Госпожа Коми, нашата колега от НП, е внесла 21 изменения и те са приети всъщност, повечето от тях. Проведохме две технически срещи и беше решено, че не е необходимо да се направи среща на докладчиците в Сянка, тъй като колегите, защото колегите вече бяха на едно мнение. Така че това предложение на Комисията за става на този Европейски център за киберсигурност в областта на промишлеността, технологията и изследванията е, се подкрепя от мнозинството, така че ние не виждаме някакъв проблем за работа по това досие. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега от ЕКР. Клар, госпожа Клар. Госпожа Клар, да, благодаря ви. Да, така е. Действително, между политическите групи ние постигнахме доста широко споразумение по този въпрос. Бихме желали да подчертаем колко е голяма важността именно на работата по тези въпроси, защото се нуждаем от международни решения по, тези, по тях. И е важно да се запази един глобален подход който да включва, разбира се, експертизата от сектора, от промишления сектор и да се включат учените и да се обменят най-добри практики. Е много добро наистина да се запази административния капацитет. Искаме също така да се подчертае колко е важно да се включат и МПС в управлението на този център. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на Алди господин Ирч обаче не го виждам. Има ли други колеги, които желаят от името на Алти да се изкажат? Ако не, Джулия Редър, имате думата. Е, Много благодаря. И ние благодарим на докладчика за това, че взе предвид доста от нашите предложения. Ние сме на мнение, че има подобряване във връзка с взаимодействието между центъра и областта на отбраната, където докладчикът предлага разходите, свързани с отбраната, да бъдат от Европейския фонд за отбрана ние искаме в члена обаче да се уточнят кои са административните разходи и те също да бъдат покрити от този фонд, така че да има допълнителни гаранции в тази насока. По други въпроси сме удовлетворени с общата посока на измененията, които са предложени. Благодаря. От името на Европейската комисия, господин Гонзалес, заповядайте. Yes, uh, hello, uh, good afternoon to Добър ден на всички. Ще бъда кратък. От е, гледна точка на комисията можем да кажем, че подкрепяме е, и благодарим за подхода на комисията за потребителите и вътрешния пазар. Казаното при обсъждането и миналата седмица – е насочено към подобряване на предложението, така че благодарим на европейските депутати за подкрепата. Благодаря ви. Благодаря. Гласуването ще бъде на 29 януари по това досие. Um, okay, thank you very much, Panos. Благодаря, Панос. Люси, разбирам, че ще заместиш Евлин Габорд за докладване по досието във връзка с цифровото съдържание, ако това е правилно. Правилно ли са информирана? Да, извинете, че закъснях. Бях на друго заседание. Да, Замисълът е, е тристранната среща и преговорите да приключат утре. Това беше първоначалния замисъл. Те продължиха повече от година по искане на ЕНП е, ще бъдат изключени дългосрочните договори от приложното поле, което означава, че държавите членки ще имат възможност по осмотрение да взимат решение в тази област. По всички области в общ план постигнахме пълна хармонизация при въвеждането също така и на високо качество и високо ниво на защита на потребителите, а също така и актуализациите ще бъдат също направени по отношта и на осъзаемите стоки, съответното досие. Благодаря, председателката. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, което е одобрение и компромисни а, изменения във връзка с а, одобрението на типа моторни превозни средства. Предполагам, че Андреас ще заместите докладчицата, която отсъства. Заповядайте. Да, благодаря. Е, е, винаги имате правилното подозрение, ако мога така да кажа. И много се радвам, че аз също мога да заменя е, Ружето, която не може днес да участва в заседанието но има други важни ангажименти. Мога само да ви кажа онова, което тя искаше е, да ви предаде. Първо, искаше да ви благодари, особено на колегите за проявения интерес по това досие. И отново имаме е, въпросните три е, различни изменения, които са насочени в различни посоки и Ружа се надява, че ще се стигне до е, компромис, за да може да се гласува на 21 февруари. Имаше и заседание на докладчиците в Сянка в Страсбург. Ще има и друго заседание тук сега в Брюксел. Наистина, когато става въпрос за толкова много изменения, тя съжалява, че не можем да се откажем от толкова много технологии, но в крайна сметка става въпрос за пакет. Не можем да си избираме. Комисията доста дълго време подготвяше това досие, но е необходимо в крайна сметка наистина да има последователност и в тази насока мнението на докладчицата е, че резултатът е положителен и освен това 15 технологии бе, бяха заложени в насализ, на анализа на комисията от началото. Трябва наистина да разискваме функционирането му, но докладчицата не би желала да се намали и отслаби доклада, така че иска да се придържа към повечето направени предложения. Следователно, може би трябва да кажа по-конкретно, обаче. Тя е на мнение, че парламентът вече е гласувал по един от тези аспекти и следователно трябва да разчита на а, собствената си линия вече парламента. Има и някои а, съображения във връзка с функционирането на а, шофирането, а, на асистирано, защото не бива да а, подвежда тази технология шофьора. Това е нещо много важно и тя прави конкретни предложения, за да се намери и компромис по този въпрос. Нещо много друго важно за Ружа е възможността за а, безпрепятствено виждане от страна на шофьорите на камиони, включително и автобуси. От друга страна, ако може бързо да се изпълни работата по досието тя ще се радва да спомогне този процес и също се интересува и от мнението на комисията по този въпрос във връзка с разширяването на някои технологии, във връзка с записването на данни в камиони, автобуси и проче. И Както винаги, тя е готова да направи оценка на плюсовете и минусите съвместно с комисията и колегите от комисията ни, за да може да се намери разумен компромис. Във всеки случай е, необходими са високи стандарти за безопасност в автомобилния сектор. По този начин той може да се усъвършенства не само в Европа, но и в света. Тя ви благодари и още веднъж моли за вашето извинение, че не може лично да бъде тук. Благодаря. Благодаря. Докладчиците в сянка. Госпожа Шехналова. Благодаря. Благодаря ви. Що се отнася до социал-демократите, мога да кажа, че предложението е много важно. Затова съвместно с колегите предложихме редица изменения, насочени към увеличаването на защитата на уязвимите ползватели и като цяло увеличаване на сигурността. Подкрепяме необходимостта от пряка видимост от шофьорските камбини на камионите. Като цяло бихме желали да се използва максимално потенциала за системата, за да могат да се установят кои са уязвимите потребители, що се отнася до шофирането на камиони, но също така и автомобили. Системи, които могат да възпрат евентуални а, сблъсквания, катастрофи, например с колоездачи и а, е, необходимостта от а, а, спирачна система, която да се задейства в такива извънредни случаи. Много важно е също така да се е, развива възможността за безопасно шофиране, така и се отправя призив към а, е, производителите, информационните системи в колите да не разсейват шофьорите. Мисля, че това решение е наистина а, възможно и подходящо, а именно инсталиране на подобна технология, да може да разбира се и тя да се оцени. Необходимо е и да има баланс а, по отношение на сигурността, за да могат да се включат значими характеристики във връзка с безопасността на превозното системе. системи. Това са системи, които ще облегчат е, шофирането. И авторите наистина са поели правилна посока, е, когато предлагат подобни изменения, имайки предвид и евентуалните нарушения е, в системите, а също така и контрола на скоростта. Това са важни системи, когато става въпрос за активно шофиране. Все още липсва очевидно анализ и нивото за допустимост, що се отнася до шофьорите, не е много ясно. Предлагам текст във връзка с изпълнението на системата по такъв начин, че наистина на първо място шофьорите да свикнат с новите системи, да ги овладаят, за да бъдат използвани безрезултатно. След това, записването на данни при происшествия трябва така да бъде проектиран, че да може да се запазят критични параметри и информация. И тук също имам редица уточнения, за да може наистина защитата на личните данни да бъде запазена и да не бъдат използвани тези данни за други цели. Е, важно е да, също така да има системи, които да разпознават лица, но пък това, ако се въведе, няма нищо общо с сигурността. Шест са измененията, които се предлага до сега. Благодаря на Ружа за тези изменения в тази насока и миналия път по време на първото заседание на докладчиците в Сянка също казах, че социал-демократите ще подкрепят, включително и съкръщаването на времето за изпълнението и употребата на подобни изделия и системи. Благодаря за вашето внимание. Очаквам сътрудничеството ни по досието с всички колеги. ЕКР, господин Делтон, го нямам. Госпожа Макларки не. За Алде, Дита Харанцова. Господин Селимович? Не. За зелените? Паскал Дюрон? Не. Което пък означава, че днес наистина бързо върви обсъждането. И се обръщам. Mrs. Hirsch, then you have the floor. You are going to, you are replacing somebody else on the file. Госпожа Еш, дали искате да разгледате досието като цяло или как?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 Не е тук нашия докладчик Сянка, така че е, нека аз да взема думата. Благодаря за предложенията за изменения. Интересни са те, имайки предвид огромния брой изменения, които се предлагат. Важно е да уточним кои са приоритетните области за парламент и съответно кои проблеми да разглеждате. Някои от разпоредбите, включени в предложението на комисията, споделяме. Искаме също така да разгледаме и тях в нашите изменения изменения по връзка с а, спецификациите, разпозна... структурите за разпознаване, записване на происшествия и други. Тези разпоредби трябва да бъдат подчертани в доклада ни, така че той да предложи ясна позиция при преговорите с съвета. Нашата докладчица е на мнение, че трябва да разгледаме също така и хоризонтални въпроси, например някои от определенията във връзка с потребителите и неутралност на технологията на мерките, които се предлагат за целите на безопасност. По-нататък във връзка с графика, прилагане, влизане в сила на съответните мерки, те трябва да бъдат реалистични, разбира се, и тези срокове. Необходимо е да има баланс между използването на нова технология и неприкосновеността на личните данни при тяхното събиране. Това е важно, особено при записването на данните от, при евентуални происшествия и използването на личните данни. Надявам се, че ще можем бързо да преминем към гласуване в комисия и да стигнем до добър изход в преговорите. Благодаря. I've seen that от Паскал. Благодаря. Виждам, че Паскал Дюран току-що влезе в залата. Паскал, ти си докладчик в сянка за зелените. Желаеш ли думата? Не. We go to uh, Lucy Anderson. Lucy Anderson, заповядай. Um, thank you. Yes. Well, the... Да, благодаря. Това е много важно досие и мисля, че подчертава колко важна е промишлеността, автомобилостроене в Европа, Европейския съюз и въпроса свързан с сигурността. Много благодаря на докладчицата във връзка с пряката видимост и това изискване. 46-то изменение от комисия ТРАН може да се вземе предвид тук, когато се подготвя окончателния списък за гласуване, за да се възползваме максимално от изискването изискванията за пряка видимост, когато става въпрос за сигурност както на пешеходци, така и на колоездачи. Искам да подчертая, че пакета за технологиите като цяло трябва да бъде запазен в неговата цялост и да бъде гласуван, защото избирането на конкретни аспекти ще подкопае законодателството като цяло. И освен това, искам да подчертая и нещо друго. Бих искал да получа повече информация от комисията, за да може да се разгледат различни други изисквания във връзка с спиране на двигателя при засичане и използване на алкохол. Това е нещо много важно за борба с използването на алкохол и шофиране в Европейския съюз. Благодаря. От името на Европейската комисия, господин Хосин Урчин. Заповядайте. Uh, Много благодаря, госпожо председател. Първо, позволете да ви благодаря за качеството на изказванията, на които ставам свидетел. Много внимателно се запознах с измененията и отново бих желал да подчертая, че ние в комисията сме на мнение, че действително е много важна тази реформа и се надявам, че ще може да се приеме досието в рамките на настоящия мандат, защото разглежда много важен въпрос във връзка с здравето и живота на гражданите. Освен това, засяга много важен аспект от производството във връзка с автоматизацията в и автомобилостроенето. Искам да обобща. Първо, по въпроса а, спазване неприкосновеността на личните данни. Наистина, системите, особено по отношение на а, запазване на вниманието, засичане на загубане на вниманието, трябва да бъдат винаги а, присъстващи като изискване предвид борбата ни срещу злоупотребата, използване на смарт телефоните по време на шофиране. Така че не можем да стигнем до компромис в тази насока. Така че използването на смарт телефоните, когато се шофира, трябва да бъде предотвратено. Мисля, че всички сме съгласни, така че трябва да вложим усилия, за да има системи, които които, да, разбира се, заместването им с системи за биоразпознаване, разпознаване на лица, не са толкова важни, колкото системите за безопасност, интелигентните системи. Сега тук бихме желали е, да кажем, че сме готови на известен компромис е, в интерес на безопасността на шофьорите, така че може би трябва да имаме предвид системи, при е, които временно има превключване при конкретни обстоятелства, добре обосновани. После, във връзка с системата за записване на данни от происшествия, отново искаме тук да уточним, че следва да имаме предвид, че неприкосновеността на личните данни трябва да се запази и отново позитивно гледаме на изменението, насочено към укрепване на този принцип. Благодаря ви. Thank you very much. And I... Благодаря. И както казах в самото начало, гласуването по досието ще бъде на 21 февруари. С което приключваме тази тема от дневния ред и преминаваме към следващата точка, а именно досието относно застраховката, гражданска отговорност при използване на моторни превозни средства и контрол върху задължението за сключване на подобна застраховка. Измененията и компромисните изменения ще бъдат разгледани. Госпожа Харанцова, докладчик. И я чакаме. Okay, so uh, then we will... Uh... И така. Ще се занимаем първо с следващата точка от дневния ред, тъй като докладчикът по нея вече е в залата. Става дума за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн. Докладчик е, Юлия Реда. Благодаря. Мисля, че единственото нещо, което подранява по тази тема е днешния, днешно, днешния ни дебат. Иначе нямаше как да започнем работата по а, измененията, защото а, имаше дълги спорове във връзка с. А, това кой е отговорната комисия, в крайна сметка по правил 53 плюс ИМКО е водеща комисия и аз ще защитавам позицията на ИМКО пред останалите комисии и по-конкретно Либе, както и ИМКО. Радвам се, че господин Долт е, е докладчик по темата. Надявам се да си сътрудничим добре. По отношение на съдържанието на становището, което изготвяме, всички ние сме съгласни, че трябва да се предотвратяват а, терористичните престъпления и сме съгласни, че а, набирането на терористи и пропагандата чрез социалните медии са много сериозни проблеми, тъй като допринасят за радикализация. Също времено трябва да бъдем внимателни и да си даваме сметка, че хората не решават да станат терористи само защото случайно са се натъкнали на терористично съдържание онлайн и има по-широк набор от фактори. И мерките, които предприемаме, трябва да бъдат част от една по-широка стратегия, която да включва образованието, социалните служби, затворите и е, конкретни мерки за дерадикализация. Е, борбата срещу туристичното съдържание онлайн в никакъв случай не трябва да нарушава е, правата и свободите на отделните граждани, защото иначе едва ли не вършим работата на самите терористи. Всяваме страх сред хората и им ограничаваме правата само 1% от съдържанието покрито от, от доставчиците на социални мрежи, които се покриват от на тези мерки, е, всъщност се, се сблъсквали с такова съдържание по интернет. По-голямата част от а, е, социалните мрежи всъщност не са засегнати от такова съдържание. Именно за това целта ми е тези мерки да станат много по-конкретно целенасочени и а, е, да обвържем това с задължението за наблюдение, да се изключват вебсайти, управлявани от частни лица, малки и средни предприятия и платформи, които не предоставят съдържанието публично и по-конкретно компютърните услуги в облак. Искаме те да могат да предоставят криптиране, но това означава, че провайдерите нямат достъп до съдържанието, което е в облака и за това няма как да следят какво се съдържа в файловете на конкретните потребители. През септември се предприеха някои мерки за борба срещу тероризма и е, от, все още нямаме яснота до каква степен те водят до резултати. Ще следим случващото се в Либе, за да настоим към нашата позиция да бъде взета предвид и е, също така предлагам съдържанието, терористично съдържание като определение е, да бъде е, същото е, като в предходната директива, защото вече имаме един стандарт и трябва да продължим да го поддържаме. Регламентът задължава вебсайтите да вършат следните три неща. Да реагират на заповеди от съответните органи за премахване на съдържание, да се грижат за съдържанието и е, задължение, е, и такъв задължение вече има, но е, е, задължението да се изтрива съдържание в рамките на един час е прекомерно тежко. Този срок един час не дава възможност на провайдерите да направят каквито и да било проверки. Дори не могат да проверят дали заповедта за заличаване на съдържанието е издадена от легитимен компетентен орган. Затова предлагаме да, да се действа в контекста на 24-часов срок и да се има предвид, че 99% от доставчиците или иначе едва ли ще получават каквито и да било такива заповеди. Все и, и не е подходящо да се изисква от тях готовност за реакция в рамките на един час. Оттам нататък задължението за следене на съдържанието трябва да е приложимо само за онези платформи, където се появява терористично съдържание. По-голямата част, огромното мнозинство платформи, където такова съдържание не се е появявало, трябва да бъдат изключени въз основа на член 3. И също така не трябва да се остави в ръцете на съответните е, местни органи да е, решават какво е пропаганда и какво не е. Затова трябва да е, се действа спрямо съответните правила за функциониране на мрежата платформите, иначе биха били поставени в много сложно положение, защото ако решат да запазят съдържанието, те ще носят отговорност, а времено за проверката се счита за доброволна. Мисля, че това е пропуск. Предлагам и да се заличи член 6 за проактивните мерки. Вярно е, че някои от големите фирми вече доброволно използват филтри, проверяващи съдържанието още преди неговото качване. И това се случва автоматично. Но не е добре а, такива мерки да се а, правят задължителни. Комисията взема предвид, че настоящото настоящото състояние на този тип филтри просто не е достатъчно добре развито и има опасност да се стигне до неверни положителни резултати и заличаване на съдържание, което е безпроблемно. За да се заличава по-бързо терористично съдържание, предлагам да се прилагат ясни правила за всички провайдери на платформи и е, в сряда ще ги изложа в по-големи подробности. И накрая, за да се запазят основните права, въвеждам допълнителни процедурни гаранции, като надзор, от, надзор от страна на хора, а не на машини. Е, крайният срок за подаване на измененията е в сряда. Е, надяваме се до 21 феврари становището да бъде прието. В комисията Либе се гласува на 21 март, така че по този начин становището ни ще може да бъде взето предвид. Благодаря. Ева Майдал е докладчик Сянка от ТНП. Тя не е в залата, така че давам дума на Ласи Андерсън. Благодаря. Това е становище, което не е много добре написано и може да се подобри. Радвам се, че се работи по правил 53+, но също времено. т.е. давам си сметка, за това, но времено много ми се иска становището ни да бъде взето на сериозно. И затова е много добре внимателно да проверим връзките с директивата за борба срещу тероризма. Съгласна съм с много от нещата, които Юлия изложи. Може би не трябва да бъдем обаче толкова е, крайни да искаме заличаване на членове 5 и 6. Моята политическа група предпочита да поискаме да се изменят тези членове, а не да се заличат. От там нататък има различни доставчици на услуги. Едни предоставят инфраструктура, други предоставят платформи. И съответно имат различно отношение към съдържанието. Онези, които предоставят платформи, на които може да се публикува съдържание, не са достатъчно добре определени нито в основния текст, нито в преамбюла. И ако се изисква да се определя конкретно съдържание, а, от страна на доставчиците на и, и, инфраструктура, поради тази липса на определение, мисля, че това би било грешка. Мисля, че доставчиците просто на инфраструктура трябва да бъдат изключени. Що се отнася до санкциите, трябва да подходим а, с цел по-добра хармонизация. Става дума за регламент в крайна сметка. Ясно е, че е, държавите членки имат е, широки права на осмотрение по отношение на санкциите, но трябва да действаме хармонизирано, защото иначе фирми, е, които са засегнати от този регламент, може да се опитат да се преместят другаде, където санкциите са по-леки. И така, давам си сметка, че крайният срок е много скоро, но се надявам, че всички в тази комисия ще имат възможност да разгледат темата подробно. Благодаря. Отекаре Дан Долтън. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, колеги, че пристигнах с известно закъснение. Благодаря на докладчика за това проекто становище. Той е добра основа за съвместната ни работа. По някои теми предложението отива твърде далече, поне според моята политическа група, но смятам, че е важно да се запази правото на информация и правото на себеизразяване. Доста говори, доста време ни отне битката за правомощията. Аз съм докладчик в Либе по темата и е, не съм особено доволен от е, начина по който се развиха нещата спрямо Имко. И така съм докладчик в Либе, но смятам да е, взема сериозно предвид позицията на тази парламентарна комисия и нейната експертиза. Съгласна съм с Люси, че, ня... че предложението на комисията не е много добре разписано и за това е добре много внимателно да коригираме текста, за да не се стигне до неочаквани последици. Иначе изглежда, че действително е проблем това, че терористично съдържание се разпространява твърде надалеч и твърде бързо преди да бъде прекъснато. Затова мисля, че като цяло предложението на комисията е добра основа, но има няколко неща, които могат да се подобрят. Приложното поле на предложението изглежда разумно, но ми се струва, че има определени проблеми, що се отнася до доставчиците на инфраструктурна за компютърни услуги в област. Тук не говорим за Dropbox, говорим за тези, които предоставят услуги за бизнеса, стандартизирани и инфраструктурни приложения и а, е, онези, които предоставят криптирани услуги, т.е. нямат каквото, какъвто и да било достъп до съдържанието и ако получат заповед за заличаване, ще им се наложи да заличат цялото съдържание, защото няма достъп до отделните му елементи. Мисля, че това е прекомерно. Затова трябва да мислим много внимателно различните типове доставчици на услуги. А що се отнася до определенията, голяма част от тях те вече е, са добре определени в европейското право, но терористичното съдържание все още не е определено. Опасявам се обаче, че е, не тук е мястото на такова определение. Мисля, че трябва да следваме възможно най-близо директивата за борбата срещу тероризма – и спрямо нея да определим терористичното съдържание. Има много спорове за това какво е терористично съдържание и какво не е терористично съдържание, що се отнася до мерките е, за предотвратяване на разпространението на такова съдържание. Съгласен съм с Юлия, че е важно да не се за, застраши приложението на директивата за електронната търговия. Също мисля, че заличаването на членовете, свързани с проактивните мерки, не е най най-добрата стратегия за нашата комисия. Първо, не знам от гледна точка на Либе как ще се приеме това. И второ, давам си сметка, че има някои проактивни мерки, които може и да са необходимо. Ми, например, онези, които могат доброволно да се предприемат от някои уебсайти. Затова трябва да се погрижим платформите да не бъдат наказвани, ако предприемат определени доброволни мерки, които обаче, да кажем, не са особено добри или нещо такова. Затова а, трябва да сме по-меки тук и трябва задълженията да са обвързани с нивото на риск. Тоест задължителните мерки да са приложими само за тези платформи, които действително са изложени на такъв риск. Мисля, че текста обаче трябва малко да се нюансира. И накрая за санкциите. Те са много важни за обезкуражаване на подобни мерки. Имахме вече подобни разговори за санкциите по отношение на общи регламент за защита на данните, но такъв тип а, санкции вече съществуват за уебсайти в контекста на този регламент и мисля, че можем а, да предвидим подобни санкции и тук, особено като се има предвид а, начина на изчисление, който се основава на печалбата, на оборота. и така, надявам се, че ще работим добре заедно, за да може по темата да се приключи преди края на мандата. И чакам, а, очаквам приноса на Имко. И очаквам да работим добре с Юлия. Благодаря. А сега преди да преминем към господин Селимович. Госпожа Майдан, заповядайте. Благодаря. Извинявайте, че дойдох с известно закъснение. Благодаря на комисията за това предложение. Благодаря на докладчика за добре изготвеното проекто становище даваме си сметка, че разпространението на терористично съдържание по интернет и възхваляването на актове на насилие води до сериозни проблеми и всъщност гражданите на Европа вече не се чувстват достатъчна безопасност след атаките в Париж. В онлайн общността се започнах прилагането на мерки за премахване на съдържание на терористични организации и вече има на доброволно сътрудничество в контекста на Европейския форум за интернет и сътрудничество между Европол, Интерпол и технологичния сектор, за да може да се стигне до най-добрите мерки за бързо премахване на туристично съдържание по интернет. Всички участници са обединени и това доказва, че такива мерки действително са необходими, защото действително терористични организации използват а, различни онлайн платформи, за да стигнат до свои жертви. И така, трябва да се има предвид, е, че трябва да има яснота, кои точно доставчици на услуги трябва да бъдат защитени. Съгласна съм, че трябва да се защитят основните права и е, свободата на изразяване и е, трябва да се работи с засегнатите участници. Е, трябва да има обаче по-добра яснота за терористично съдържание, нелегално терористично съдържание. Ако се говори за нещо нелегално, винаги знаем, че различни неща са легални и нелегални в различните държави членки. Що се отнася до санкциите, е, те действително са важен инструмент, но начинът по който те се определят сега може да доведе до разлика в санкциите в различни държави членки. И трябва да се разгледа и възможността за прилагане на електронни доказателства. Мисля, че трябва да се оточни по-добре и как се обменя информация там, където има пряка заплаха за живота на граждани и това да стане по такъв начин, че да няма спора в контекст на международното право. Всичко това ще взема предвид в измененията, които възнамерявам да предложа. Благодаря на Ялиреда за положения труд и отново искам да кажа, че очаквам нашето сътрудничество с докладчика и докладчика в Сянка. Още едно уточнение по по-технически въпрос, вземайки предвид е, спора за компетенциите. Може ли да поискам кратко удължаване на крайния срок за измененията? Да, 23 януари, но нека поне да е до, до 6 часа след обед – до края на работния ден. Надявам се, че докладчицата и останалите докладчици в Сянка ще подкрепят тази моя молба. Ще я подам и, и писменно по имейл. Благодаря. Благодаря ти, Ева. Давам думата на Ясен Коселимович за Ауде. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да благодаря на докладчика, както и на комисията, разбира се, за това предложение и на докладчицата в сянка. Очевидно, това до сега ще бъде доста трудно и, разбира се, трябва така доста нюансирано и доста внимателно да работим по темата, тъй като това се налага и напълно не съм сигурен обаче, че всъщност е, това да, предизборно време ще е доста удачно и ще можем да бъдем достатъчно бдителни. Но, всички си даваме сметка за проблема, за правния контекст и за проблемите, които са с разграничен характер. Twitter е, всъщност е временно спрял 1,2 е, милиона интернет ползватели и страници именно от 2017 година насам за с оглед на разпространяването на такова съдържание. Виждаме, че пропагандата се разпространява посредством тези средства много бързо. А, така че тези срокове ги разбирам, които ги предлагат тук, например, дори в рамките на един час понякога е необходимо да се предприемат мерки. А, сега, що се отнася до задачите, Съгласен съм, че те ясно трябва да бъдат а, разписани, именно да се спре разпространяването терористична пропаганда офлайн и онлайн, особено когато а, подобна пропаганда наистина може да има реални последствия, а именно да ангажира младежи за извършването на туристични актове. Сега, а, искам да обърна вниманието ви върху три проблема, които ние виждаме в това предложение. Първо, Съгласен съм, че по отношение на, на, е, по отношение на обхвата и на определенията има някои проблеми. Аз нямам, не виждам проблем за включването на частни лица. Дори да имаме е, интернет страница, която е частна, то това няма значение. Щом има заплаха от терористичен акт, какъв е проблема да се е, спре на такава интернет страница? Дори нали, тя да се движи и от частно лице. За мен това е напълно нормално. Защо не виждам никакви основателни причини да ги изключим. Съгласен съм от друга страна с казаното от докладчика относно дефинициите и как ние ги разглеждаме. Опоменаването на тероризма и самата директива, която разглежда борбата за тероризма, наистина, те са ясно. Защото тук определението е много широко. И в крайна сметка, е, много феномени могат да бъдат разглеждани явления като терористични. Е, пред няколко години в Норвегия беше прият е, закон за борба с тероризма. Помните след терористичната атака там. И всъщност това окоръжаване ли е към извършване на туристични актове? Съгласно тази дефиниция, да, ще попадне в обхвата. Но Помните този объркан млад е, мъж, който няма нищо общо с тероризъм. Така че не знам всъщност този текст дали ще окоръжи или обезкоръжи извършването на подобни актове. Така че повечето от обреденията би следвало наистина да бъдат така много ясни. Всеки, е, втория проблем, на който искам да обърна вниманието ви е следният. Цената, за, която трябва да се заплати за е, премахване, отстраняване на такова съдържание. Свободата на е, вероисповедание и свободата на изразяване трябва да се спазва. Например, шведската конституция, познавам като познавам много добре, защитава именно свободата на пресата, има такъв закон и разбира се основното право за изразяване. Ако погледнем обаче някои от разпоредбите тук, в това предложение, виждаме, че а, то не е в, няма да бъде в съответствие с нашата конституция в Швеция. Виждаме, че нивата за защита на тези а, основни права са различни в европейските общества. В Швеция, например, не можете да, не можете да спрете просто някой, който публикува а, текст. Тоест, е, ние всъщност е, много е, всеобхватно защитаваме свободата на изразяване. Въпросът е дали тези превентивни мерки ще са в съответствие с нашата конституция или не. Защото тук става въпрос да спрем терористичната пропаганда. И третия проблем, на който искам да се спра, е следният. Ще е въпрос за процедурите. Процедурите за изпълнение, например, в страната, която не разпорежда, изпраща разпореждането за отстраняване на съдържанието. В друга страна, например. Тук става въпрос, представете си, в с различни страни имаме различни процедури на различни езици и за мен малко ми се струва странно, че това ще заработи на практика. Тоест това трябва да стане в самата страна, където е открито а, а, терористичното съдържание в интернет. Така че трябва да сме много прецизни. И въпреки това, разбира се, смятам, че ще проявим сила и воля да разгледаме наистина детайлите в този, по това досие, така както се изисква от нас. Да, благодаря ви. Сега виждам, че Лена Андерс отново иска думата. Да, благодаря. Искам само да кажа, че напълно съм съгласна с искането на госпожа Мейдел за удължаване на срока, защото става въпрос за много важна тема и е, се нуждаем от малко повече време. В колко часа казахте вие? 5 или 6? 6 часа казах, да. Това е чудесно предложение, 6 часа до 6 часа да се изпратят измененията. Благодаря ви. А сега комисията има думата Тамас Азакети. Вие не желаете да се изкажете. Добре, в такъв случай. Докладчика имате думата за обобщение. А всъщност иск, искате думата, госпожо Хирш. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Основната цел на комисията в това предложение е за възпиране разпространението на терористично съдържание в интернет и ние приветстваме всъщност това предложение. Държавите членки са тези, които също трябва да се включат да отстраняват такова съдържание. Смятам обаче, че предложените инструменти не са удачните. Искам ясно да подчертая, че не се нуждаем от европейски насоки. Опита, който ние в Германия имаме с нашия закон е доста добър. Разбира Разбира се, че това предложение за предложение за, за за регламент, разбира се, не е копия едно към едно на германския закон, обаче все пак трябва да се предвидят проактивни мерки по отношение на интернет доставчиците. И това, както казах, е. Това е дискусия, която вече сме водили и не бихме желали този член 6 да се превърне в новия член 13. Сега, сроковете смятам, че а, също са един проблем. Те могат да представляват а, също един, а, една опасност. А, а що се отнася до забраната съгласно член 15 от а, директивата за а, електронните търговски услуги, а, виждаме противоречие. А, казах, че основната цел е, разбира се, предотвратяването на такова терористично съдържание в онлайн. Както казаха и колеги, да смятаме, че се нуждаем от ясни де, о, а, дефиниции. Той, обаче, вече, вече разполагаме с директива за борба срещу а, тероризма. А, там има ясни дефи, а, дефиниции, ясни определения. И нека наистина да се позовем на тези определения, защото тук а, тези а, определения са доста неясни и аз не смятам, че те те даже могат да доведат до опасност, т.е такива правителства като Унгария, които изобщо не са толкова внимателни по отношение основните права и свободи, така че наистина трябва да си дадем сметка какви ще бъдат отраженията, действителните от подобни определения. Така че смятам, че трябва да следваме принципа на пропорционалност. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега докладчика вече имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за окоръжителните думи. Мисля, че всички сме на едно мнение относно посоката на измененията и становището. Въпросът е докъде искаме да стигнем. Така, чух така, доста подкреп, подкрепа за това, за така, прецизиране на определенията, както и на обхвата, най-вече определението за терористично съдържание. А що се отнася до въпроса за привеждане в съответствие с директивата за електронна търговия. Смятам, че това е въпрос, който наистина е много важен. Той, той засяга основните права и филтърът е... Ако се въведе такъв филтър, това ще е недопустимо. Но, както казаха някои от колеги, трябва да се предложат вече. Има всъщност такива доброволни мерки и трябва да ги укрепим. Сега, по въпроса дали да включим частните лица, които е, имат интернет станици. Сега, дали това да е задължение или не, и това ще се обсъди, например, отменянето на съдържание в рамките на един час от интернет страница, която е частна. Не знам дали ще е възможно, защото 99% от интернет страниците никога, за никога за тях не е издавано всъщност такава заповед за менене, отстраняване на съдържанието и на практика, това ще бъде просто невъзможно. Хубаво е всъщност да се определят различни нива на отговорност за различните е, размери, е, различните интернет станици. Не можем всъщност да принудим частни лица а, именно да въведат такова определение за терористично съдържание в своите условия, тъй като те нямат условия за ползване, това са частни страници. Така че не смятам, че трябва съвсем да изключим тази идея, но ако и включим частните лица, то те трябва да, да бъдат така с доста ограничени задължения. А по въпроса за удължаване на срока за внасяне на измененията. В сряда 6 часа поглеждам към секретарията и мисля, че те са съгласни. Така че се надявам, че това няма да е проблем за секретарията. Напълно си давам сметка, че всички срокове са много а, ограничени, обаче ни се иска да напреднем по досието. Но мисля, че все пак всички наши предложения са в общо взето в една и съща посока, така че мисля, че доста безпроблемно ще напреднем по а, досието. Тоест, искането е да се удължи срока до 6 часа. Всъщност официално това е 5 и половина сряда. От искането беше от социалисти, демократи и от НП. Искам да попитам всички ви, съгласни ли сте? Okay. If the services technically say that is possible, ако службите кажат, че технически това е възможно, то тогава ние ще вземем а, решение 23 февруари, 5 и половина за внасяне на изменения. Добре. Ще ви уведомим писменно. След като чуем, разбира се, техническото потвърждение от страна на службите. Благодаря ви. А сега нека да преминем към следващия въпрос – страховка гражданска отговорност относно моторни превозни средства и задължението за застраховане. Наташа Цан... Цанова има думата. Да, благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, Последното ми изказване тук в комисията, а, така, доста подробно ви а, представих това предложение, така че днес няма смисъл да а, преминавам до е, такива подробности. Мисля, че компромисът е така доста добър. Ние получихме различни предложения от политическите групи е, и предложенията е, и компромисите са прияти и смятаме, че това предложение ще предостави по-добра защита на ощетената страна както и повече промощия на полицията, за да не се увеличава премията за застраховка на хиляди европейски граждани. Мисля, че трябва да се приемат мерки, които не би... Не бива да се приемат мерки, разбира се, които всъщност да а, предлагат ниска защита, обаче да увеличават а, разходите за а, ощетените. Тоест, подобни мерки обаче що се отнася до финансовите мерки, не получи одобрението и подкрепата на повечето държави членки. Затова аз ви моля наистина да получим добър балансиран текст, той да бъде прият утре и да се представи на съвета и се надяваме съвета да не внесе никакви изменения, така че това предложение е максимално скоро да влезе в сита. Искам да ви припомня също така, че това предложение беше направило, предложено като реакция, а, когато имаше е, опасност за фалити в е, Ирландия и всъщност е, имаше доста голяма опасност, доста застрахователи и подобна ситуация имаше и в България неодавна, така че не бихме желали да се излагат на риск милиони граждани. Тоест, идеята е да се укрепи системата. На първия дебат 99 9% системата работи добре. Ние няма да я променяме. 99%. И искам да благодаря в тази ред на мисля на всички колеги, на докладчиците в Сянка, за компромисите, защото това доси е доста техническо. Въпреки това, за мен беше огромно удоволствие да работя с всички колеги и а, с много се радвам, че всъщност успяхме да намерим обща основа за компромиси и с нетърпение очаквам гласуването утре. Благодаря, Дита. Сега докладчиците в Сянка имат думата. Йозеф Поше от НП. Děkuji pěkně. Já chci nejprve na úvod eh, říci, předtím než shrnu pozici eh, naší frakce IPP, že jsme velmi spokojeni s tím, jaký... Да, благодаря, колеги. Ще ви представя нашата позиция. Искам също да кажа, че ние сме много удовлетворени от приятата приятата процедура докладчицата. Тя е много, с много опит в нашата комисия. Сега няма много големи различия и противоречия между докладчицата и нашата група това досие. е Много важно също така за нас и ще се спрева накратко по важните теми. Сега за застраховката и сумата, която ще се обхване. Ние подкрепяме предложението на комисията. Не смятаме, че а, а, трябва да се увеличи. Второ, възможността за държавите членки да провеждат свои собствени проверки, а именно дали превозните средства имат застраховка или не. Също подкрепяме предложението на комисията, като сме внесли някои изменения и подкрепям някои от измененията на докладчицата, защото смятаме, че това ще доведе до по-голяма яснота и прецизност. Като, например, деликатния въпрос за защита на данни. Що се отнася до обмена на данни, което се изисква, между това споделяне между държавите членки, то смятаме, че тук там, трябва да става въпрос само за най-необходимите данни за страхованите лица. И това е нашето изменение 29-то, което е альтернатива на изменението, предложено от докладчицата 16-то изменение. Друг, друг тем. Обхвата на директивата. Вече сме обсъждали този въпрос тук. А именно, как, кои точно превозни средства трябва да бъдат обхванати в директивата? Това е важен въпрос. Според нас, трябва да разгледаме различните гледни точки и те са различни. Нашето е раз... мнение, виждане е различно от това на комисията, която предлага по-широко приложено поле. Ние смятаме, че обхвата, предложен от комисията, е твърде широк и това ще, според нас ще доведе до неудовлетворителни последици. например, за малки превозни средства или спортни а, а, събития, а, електровелосипеди и така нататък. Ни, не бихме желали обаче те да влизат в обхвата, така че напълно подкрепяме позицията на докладчицата по този въпрос за обхвата. Според нас, както казах, трябва да а, обхвата да бъде по-ограничен, така както се предлага от докладчицата. Друг важен въпрос това са исковете, например. Искове също така от е, предходни е, застраховки. Страховното лице би следвало да има възможност да преминава и да сменя застраховките и застрахователите. Затова подкрепяме изменение 6, което е балансирано и включва необходимите за целта мерки. И на последно място искам а, да се да спомня така наречения гаранционен фонд. Подкрепяме тази идея и създаването на такива гаранционни фондове, които могат да компенсират а, страните в случай, че застрахователя обяви несъстоятелност. А, нуждаем се от по-голяма, по-обхватна дискусия относно този гаранционен фонд, предлаганата гаранция и така нататък. Кой, например, ще трябва да компенсира застрахованото лице? Ако, например, се случи а, някакъв инцидент, и а, съответно лицето не получи обещетения от своя осигурител. За целта подкрепяме пето изменение. Това са моите изменения. Искам да благодаря докладчицата за отличната работа. Благодаря. Uh, благодаря, Йосип. Сега за е, социалистите и демократите, госпожа Андерсън. Е, много съжалява колегата, че не е тук, защото е попаднал в е, затруднение по пътя. Имаме напредък по досието, но остават и известни а, притеснения. Докладчикът а, подкрепя повечето от а, ком, предложенията, които се правят. Особено ни пред, го притеснява въпроса в, в, с връзката на бонус-малус. Трябва много внимателно да се проследи развитието на работата по този въпрос. Благодаря, Лена. Е, е, Дентон Екаре. Да, благодаря и аз благодаря на докладчицата за отличната работа, бърза работа, конструктивна по това досие. Ние ще подкрепим всички компромисни изменения, защото те са насочени също към нашите притеснения във връзка с предварителното предложение на комисията. Изключително важно е да се обърне внимание на делото и решението на СЕС. Не се предоставя достатъчна правна сигурност, защото е необходимо да се дефинира ясно средство, преводно средство и по-нататък ще има сериозни проблеми в селското стопанство производство, класическите а, е, автомобили и спортните. И ще се стигне до дълбоко нарушаване на съразберността, особено за а, е, мотоциклетната област. Много ми е ясно, че в крайна сметка е необходимо да има гаранция, която да се предоставя именно а, е, на мотористите, предвид рисковете, на които са изложени. Разбира се, следва да се има предвид и конкурен конкурентоспособността, необходимо е да се има предвид това предвид честите сблъсквания и в този смисъл риска е много голям, е включително и по време на спортни състезания. Ако е възможно, много важно е там, където се прилага гражданска отговорност в тази област, да видим какви са приложенията към премиите, които трябва да се плащат. Така че в крайна сметка няма много голям смисъл предложението като цяло на комисията в тази насока. Като цяло подкрепяме предложенията във връзка с изключването на този вид привозни средства, включително класически автомобили, електронни велосипеди. Благодарим за предложението и очакваме гласуването. Благодаря, благодаря. Сега на Паскал Дюран имате думата за зелените. Благодаря, благодаря госпожо председател. Съвсем накратко искам да кажа, че наистина много благодарим Надите, подкрепяме доклада като цяло. Бяха разгледани някои важни въпроси. Няма да изненадам никого с електронните велосипеди тази тема. И освен това велосипеди под 25 км в скорост, които се движат и те се считат като обичайни а, велосипеди. Това е единствения проблем. Полицията също ги приема за такива. А, така че бихме казали, че е необходимо наистина да няма задължение за застраховка за електронни велосипеди, които се движат със скорост по 25 км в час. Благодаря, колеги. Желая ли някой от вас сега да се включи в дебата? Не, такъв случай Дита. Поздравления! че наистина седмица преди срока се справихте изумително нямаше да успея, ако нямах подкрепата на докладчиците в сянка. Така че позволете да благодаря на всички колеги, които работиха по това досие. Сега искам да ви успокоя в самото начало. Много важно внимание исках да обърна именно на обхвата на директивата така че да не отидем по-далече от сегашната директива. Що се отнася до системата бонус-маус, зная, имахме обмен на мнение по този въпрос и бих казала само, че наистина промяната няма да стане за един ден. Е, много важно за мен и в интерес на потребителите е да променим сегашната система. Ако се движите с вашия автомобил, както аз го правя до Франция, например, искате а, да бъдете възприемани като жител на страната, тогава, както знаете много добре, днес така стоят нещата, че застрахователя няма да признае това. Системата бонус-маус може би е наша крайна цел, но няма да се случи за един ден. Благодаря, колеги, и до утре. Thank you, Dita. And... Благодаря, Дита. С това приключваме дебата по това досие за застраховането и утре ще гласуваме в 9 и 15 часа. Благодаря. Сега продължаваме нататък към повишаване конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на Митническия съюз и неговото управление. Врежени Розие е, е докладчик. Заповядайте. Merci beaucoup. Euh, alors, mes chers collègues, je vous ai présenté en novembre dernier mon rapport. Уважаеми колеги, предлагам своя доклад за съвспособна инициатива за увеличаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар посредством ползване на средства, свързани с митническата политика на Европейския съюз, нещо с което се занимаваме от няколко месеца с колегите Поспешил, Грапини, Селимович. Селимович във връзка с различни теми на работата на нашата парламентарна комисия. И в доклада, който ви предлагам, са обобщени доста от тези теми. Целта ми е да се постигне обща позиция между политическите групи и действително сме съгласни, че митниците са много важни не само за вътрешния пазар, но и за стабилността на Европейския съюз. Затова искам да благодаря на колегите за направения принос за качеството на, този доклад. Бяха подадени 70 изменения. Имаше и колеги от моята политическа група, които подадоха изменения. И по този начин всъщност успяхме да намерим тази обща основа. Затова се надявам, че и вие сте съгласни, че сме работили доста конструктивно. Всъщност съм ви благодарна за това. Има и компромисни изменения. Няма сега да ги изреждам в подробности, но нека да се спра на най-важните елементи. Първо, много е важно да се подчертае колко е важно приложението на митническия кодекс и съответната информационна инфраструктура, която а, трябва да бъде споделена, за да може да функционира добре този митнически съюз. По тази тема сме, имаме пълно съгласие между всички политически групи. Затова изискаме от съвета и комисията да ангажират съответните ресурси, човешки ресурси, финансови ресурси, административни, технически, за да може тези елементи, които все още не са завършени, да бъдат завършени в новите предвидени за това срокове. Не може за пореден път да се удължава сроковете. И в множество изменения заявяваме, че според нас е много важно да има възможно най-голяма прозрачност и видимост на тези мерки, за да може и ние, както и на национално равнище парламентите, да осъществяват своите права за контрол. Още нещо. Искаме от Европейската комисия да преразгледа управлението на програмите за митниците – и по-конкретно, що се отнася до доклада за, на Сметната палата. Затова е, настояваме комисията да продължи да работи по инструментите, които подпомагат ефективността на митническия съюз и уеднаквяването на мерките навсякъде в Европейския съюз за всички нас е много важно парламентът да бъде много подробно информиран за напредъка по програмата Митници 2020 година. И за това смятаме, че трябва да се подобри качеството на информацията, която ни се предоставя, за да можем действително да осъществяваме своите права на парламентарен контрол. Предвиждат се 800 000 евро за подобряване на тази инфраструктура и трябва да следим как се прилагат те. Благодаря на колегите за участието в работата по доклада и ще е, се видим на следващото заседание. Благодаря, давам думата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 Аз анализирам този документ и виждам, че извършената работа е наистина много обхватна. И очевидно това има голямо значение. Казвайки това, сега искам да подчертая, че не само заглавието и необходимите елементи следва да се имат предвид, съответно Необходимо е да подчертаем, освен това, и размаха на правомощията а, за Митническия съюз бихме желали така да бъде разработен, че нашия пазар да бъде по-конкурентно способен. Необходимо е да имаме конкурентно предимство във връзка с функционирането ни на външни пазари. Освен това, бихме желали да се укрепи и митническия съюз. Защо? На този етап – разполагаме с конкретни разпоредби. Те са еднакви, но пък практиката в държавите членки се различава, което не е добро за функционирането на Мичническия съюз. И трети елемент. Бихме желали да се подобри самото управление на митническия съюз, което също ще бъде в интерес на развитието на вътрешния пазар. И на мнение съм, че сред най-значимите аспекти на този доклад е критиката на недостатъците, които съществуват в информационно-технологичната област. Това е нещо много важно, защото ако не изпълним и те системата на време, ако има закъснение, това ще възпрепятства усъвършенстването на управлението на Митническия съюз. Но и не само това. Както казах и по-рано, ако разгледаме сроковете, например, за въвеждането в експлоатация на тези ИТ системи. Трябва да подчертаем че още веднъж, че това е много важно за функционирането на економиката на вътрешния пазар. Не можем да си представим един пазар да функционира без тези средства, така че сроковете са изключително важни. Защото бихме желали да гарантираме в бъдеще да бъдат изпълнявани стриктно сроковете и комисията следва да гарантира това. Освен това, необходимо е да гарантираме, че няма да възникнат заплахи във връзка с закъснение. Това са приоритети. Отвъд и тази системата има и други въпроси които не са достатъчно добре подчертани, например Брекзит. Брекзит би имал фундаментално въздействие върху вътрешния пазар и митническия съюз. И мисля, че последиците ще бъдат наистина сериозни. Нещо повече. Състоянието на преговорите – за Брексит и всички съмнения, които в момента са хвърлени върху този процес, води до сериозни проблеми. за пазара и унези, които вярват във вътрешния пазар. На следващо място, място конкурентно способност и то справедлива конкурентност способност. Ние сме на мнение, че наистина Митническия съюз функционира добре, но той е изключително важен за доброто функциониране и на вътрешния пазар. Не бива да пренебрегваме този аспект. Например, дружествата, които купуват, продават стоки, сигурността на сделките. Всичко това е много важно и според мен – Важно е да се разгледа аспекта за външните отношения. Защо подчертавам този въпрос? Защото моите изменения именно разглеждат тези аспекти. 20 изменения предлагам. Благодаря ви за компромисните изменения, които успяхме да редактираме съвместно. Надявам се, че измененията, които предлагаме, ще бъдат подкрепени, защото това са много важни въпроси, които следва да се имат предвид Брекзит, справедлива конкуренция, защита на интересите на потребителите. Благодаря. Благодаря. Господин Делтон има думата. Благодаря. Ние не предлагаме изменения, но като цяло съм съгласен с казаното от докладчицата. Ключовите области, за които говорим, Брекзит, но и нещо много по-широко от това е електронната търговия, която наистина в момента се развива много интензивно, както внос, така и износ. Така че много важно е да има а, подкрепа за електронната търговия от развитието на Митническия съюз. Това е много важно, особено в контекста на Брекзит предложението на комисията в тази връзка, е, свалянето на деминимус правото до нула, това ще окаже въздействие на електронната търговия между Европейския съюз и всяка трета страна, защото в крайна сметка, ако поръчате нещо от друга страна, веднага ще трябва да се плащат мита. И а, не бих не, не, не искам да пропусна да подчертая, че Митническия съюз наистина трябва да отговаря на целта, за което се създава, имайки предвид също така и Брексит, трябва да имаме предвид а, а, държави, които са в Митническия съюз, но не и в Европейския съюз, но от друга страна пък да могат да се възползват. И, е, и в противен случай не бива да забравяме едни не толкова добри положения, като например Турция. И е, необходимо е да се развива Метническия съюз, въпреки Брексит, когато става въпрос за намаляване на тарифи и да не може да се извлече полза от е, това би било жалко. Но като цяло сме е, до голяма степен съгласни с докладчицата. Благодаря за екаре е, Ясек Селимович. Благодаря. Благодаря. Аз всъщност за Ауде представлявам. Благодаря на докладчицата за предложението. Компромисните изменения са впечатляващи по първия доклад. Много сложни технически аспекти се разглеждат, но съм убеден, че в крайна сметка всичко това ще доведе до предимства, що се отнася до самия доклад. Митническия съюз е в сърцевината на Европейския съюз. Ако не опажим начина по който той ще функционира, голяма част от доверието на гражданите ще ерозира. Необходимо е да направим всичко по силите си, за да можем да гарантираме по-добро функциониране на Митническия съюз и както колегите посочиха, има ясни проблеми във връзка с по-добрата цифрова инфраструктура, минимална бюрокрация, практически проблеми, които трябва да не пропускаме и прочее. Освен това, с удовлетворение а, виждам, че комисията няма да може да изключи информация и изключително важно е наистина комисията да си сътрудничи с парламента, да има редовни доклади пред парламента и прозрачни, подчертавам. Така че надявам се, че скоро ще можем да приключим работата по това досие. Благодаря много, благодаря. Не виждам друг докладчик в сянка, затова имате думата, колеги, ако желаете да да участвате в дебата? Не. Добре, тогава Виржини, заповядай отново, за да обобщиш. Мерси. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчите в Сянка за направените коментари. Имаше доста коментари от колегите на НП, които вече бяха изразени в нашите разговори особено що се отнася до еднаквото третиране. Мисля, че това е тема важна за всички нас. А също така трябва да се имат пред, има предвид, че някои теми, а, някои теми са предмет на мерки, които трябва да се приложат в определени срокове. Е, и не може да се удължават тези срокове до безкрай от гледна точка на Европейския съюз. има различни позиции на някои политически партии. Едни предпочитат да се борим за ефективност, други предпочитат да поставят под въпрос мерките. Ще ще е, е, гласуваме по темата на края на месеца. Благодаря с това приключваме темата за засилването на конкурентна способността на вътрешния пазар. Доклада по собствена инициатива ще се гласува в нашата парламентарна комисия на 29 януари. Следващата точка в дневния ред са препоръките към съвета, комисията и заместник председателя на комисията и върховен представител на Европейския съюз за външната политика и политическата за сигурност, за споразумение между Европейския съюз и Швейцария. Това е становище, което им го предоставя на АФЕД. Може би е добре да изчакаме докладчика, тъй като се движим твърде бързо. Идва ли докладчика? Добре, колеги, нека да изчакаме една минута. Uh, колеги, можем да процедираме така, да дадем думата на Ясен Косалимович, докладчик Сянка от АОД. Става ли? Е, благодаря ви много. Ще благодаря на Андреас. Нищо, че не е тук, за да чуя благодарностите ми. Добре, си сътрудничихме по тази тема. Става дума за тема, по която имаше резолюция миналата година. И е добре да има ясно послание за е, Швейцария от нашата парламентарна комисия. Има висока степен на интеграция между Европейския съюз и Швейцария. Е, от много години е, засягаме тази тема и съм съгласен с господин Шваб, че трябва да е, приключим с темата. Така ще се гарантира по-добра среда за бизнеса. Обаче от Швейцария получаваме някои неприятни сигнали – е, обезпокояващи сигнали. Е, ограничава се достъпа на е, пазара на труда на европейски работници в Швейцария. И е добре да вземем позиция. Благодаря на, господин Шваб за този доклад. Благодаря ти. И аз давам думата на докладчик Андреас Шваб. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Селимович за любезните му думи. Обсъждали сме темата нееднократно, съвсем не е нова, нито за нас, нито за колегите. И както господин Салимович много е, ясно заяви, от доста време обсъждаме темата. За нас е ясно, че става дума за въпрос, свързан с функционирането на вътрешния пазар. И се радвам, че Комисията по външни работи е, взе решение да се занимае с темата също. С известно закъснение, но е, е, по-добре късно, отколкото никога, защото е важно да заявим позициите си по отношение на споразумението за институционално сътрудничество, така че да се уравновесят задълженията на Швейцария а, с а, свободите, с които тя разполага на вътрешния пазар на Европейския съюз. Това не е лесно заради начина по който е организирана Конфедерация Швейцария, но се опитваме да намерим добро равновесие. Смятаме, че трябва предложението да се доразвие. Аз съм от граничен район и бихме искали да имаме добри отношения с приятелите си от Швейцария, но а, тези отношения да са равноправни. Затова смятаме, че е добре да а, действаме организирано, за да можем да се впишем и в графика на АФЕТ. Благодаря ти, Андрея. А сега от името на социалистите и демократите Виржини Разуе. Благодаря. Ще говоря от името на Никола Данти, и докладчик е, в сянка по темата. Благодаря на господин Шваб. Господин Данти смята, че е, възприятият подход е добре балансиран и че е, е взема предвид значението на економическите отношения между Европейския съюз и Швейцария и подчертава значението на доброто институционално сътрудничество. Дава се подкрепа за развитие на всеобхватното партньорство за Швейцария, така че то да достигне пълния си потенциал. Що се отнася до рамковото споразумение за междуинституционално сътрудничество, много е важно то да спази член 7 на двустранното отраслово споразумение за достъпа до пазара на труда. Не е допустимо да се ограничава достъпа до пазара на труда в Швейцария за работници от Европейския съюз не е добре да се третират дискримен... дискриминационно предоставящи услуги или продукти, дори когато има обществени поръчки, които са под определен праг. Иска ли да вземе думата докладчика? Не, ако ли не, в такъв случай ще съобщя, че гласуването е на 29 януари. С това приключваме точката. Сега, следващата точка. Развитие, на, насърчаване на справедливостта и прозрачността за бизнесите, за дружествата, ползващи посреднически услуги по интернет. Тъй като основните участници не са тук, предлагам да отложим темата за утре. Ще се видим утре в 9 за гласуване с съвместно гласуване с Инта и след това от 9.15 следващите гласувания. Благодаря.